Една част от е, измененията отпадат, по другите може да се гласува анблок. Има ли възражение? Няма. Заповядайте. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι τροπολογίες πρέπει να ψηφιστούν... Благодаря, господин председател. Аз смятам, че трябва да гласуваме по-отделно за всяко едно изменение, защото всяко има своето значение и за това за мен не е приемливо да гласуваме амблок, трябва да гласуваме всяко по-отделно. Ε, е, επαναλαμβάνω και αργά για να προλαβαίνει η μεταφραστική υπηρεσία να μεταφράζει. Δεν συμφωνώ съвсем бавно сега ще повторя за преводачите, въпреки че те се справих още първия път. аз смятам, че трябва да гласуваме по всяко изменение по-отделно, а не анблок, защото всяко едно изменение има своето значение по-отделно. Така че аз не съм съгласна с предложението да се гласува анблок. abstimmen, ob über diese Anträge in einem Block. Значи трябва да гласуваме дали сте съгласни да гласуваме амблок измененията Шафхаузер. Кой е против? Въздържали се? С това вземаме решение. Гласуваме кой е за предложението да се гласува амблок е, Шафхаузен, Шафхаузер и неговите изменения. Значи, измененията на Шафхаузер са отхвърлени. Изменение 75, 78, 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се. 79 за, против. Нека да проверим електронно. Yeah? That's your problem. I say if it's very close. Казвам, че ако има много малка разлика в гласовете, тогава обърнете ни внимание. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се 21 на 36 гласа. 78 in favor. Against. Abstention. Rejected. 5 dafür. Dagegen. Въздържали се. Приема се. 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 80 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. No, 21, не? А... Гласуваме 84. За, против, въздържали се, отхвърля се. 21. За, против, въздържали се, приема се. Може ли да гласуваме анблок измененията на госпожа Вържия от 22 до 27? 22 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 23 за? Против? Въздържали се? От, е, отхвърля се. 24 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 25 за? Против? Нека да проверим електронно. It's closed. Край на гласуването. Приема се с 32 гласа за, 27 против. Един въздържал се. 26 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 27 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 30 за. It's identical and Schaffhauser is... Значи мене 28 е и 29 и 32 са идентични и са отхвърлени. Гласуваме 300 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 Hmm? Slowly. One. My God. Antrag 1 dafür, dagegen, enthalten. Въздържали се, приема се. Две за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме тялото становище по електронен път. And Kati? Oh, das Ergebnis ist geschlossen. Край на гласуването. Становището се приема. 52 гласа за, 8 против и 1 въздържал се. Андрей, ich habe mit abgestimmt. И аз гласувах. Благодаря, че ме следите. So, wir kommen jetzt zum äh, Bericht European Border. Сега минаваме към доклад Европейска гранична и брегова охрана. Господин Нарт е докладчик. Той няма забележки. Сега можем да пристъпим направо към гласуването. 71 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 100 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 102 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 101 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 104 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 12 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 103 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4. Компромис 4 за. Против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 118 за, против, въздържали се, отхвърля се, 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим, да проверим 119. Прекратете гласуването. с 30 на 31 гласа се отхвърля. Отхвърля се с 31 на 32 гласа. Погледнете, аз преброих, тук имам още един против. Добър опит, господин Ван Орден. Това какво беше? 100 и... 19 за. А това беше 119. Добре, 120 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 120. Моля, гласувайте. След това ще ме черпите на уиски. с 31 на 32 гласа. Добре, аз ще черпя уиски, защото се приема с 31 на 32 гласа. ние 16.22 за. Против? Сдържали се? Проверяваме. Скъпо ще ни излезе. Прекратете гласуването. С 32 на 27 гласа се приема. Компромис 6 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 126 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 127 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 128 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 18 129 за против, въздържали се, отхвърля се. Мисля, че този път беше ясно. Социалистите този път гласуваха различно, господин Танок. 130 за. Против, въздържали се, приема се. 131-132 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 133 за против, въздържали се, отхвърля се, 19 за, против, въздържали се, проверяваме. Проверяваме 19, прекратете гласуването. С 34 на 25 глас, един въздържал се, се приема. 134 за, против, проверяваме. 19. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 25 на 34 глас. 135-136 за. Против. Сдържали се. Отхвърля се. Господин Танок, за вас шотландско виски. Прекратете гласуването с 19 на 42 гласа. Да бяхме стигнали? 20. 20-137 за. Против въздържава се, отхвърля се. 138 за, против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 Въздържали се. Проверяваме. Край на гласуването. Приема се с 33 на 27 гласа. 23 за. Против въздържали се приема се 147 за. Против въздържали се приема се 24 148 за. Против въздържали се приема се 149 150 за против, въздържали се, проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се 151 за, против, въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Приема се. 152 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 25-153 за. Против въздържали се. Приема се. 26-154 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7 за. Против въздържали се. Приема се. 157 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се с равен брой гласове. Да, по двама повече от двете страни. Не мога да следя петима души, които са си забравили картата. Добре, хайде, добре, нека да гласуваме сега пак. Край на гласуването. С 27 на 31 гласа се отхвърля. 158 за против. Въздържали се, отхвърля се. 28 159 за против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за против, въздържали се, отхвърля се, 164 за, против, въздържали се, отхвърля се, 166 за, против, въздържали се, отхвърля се, 165 за, против, въздържали се, отхвърля се, 167 за, против, въздържали се, отхвърля се, 168 за, против, въздържали се, приема се, 31, 169, 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 за, против, въздържали се, проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се с 23 31 гласа. 176 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Не се пробвайте всеки път с проверката. Става скучно. 176. Край на гласуването. Нещо не е наред. Повтаряме гласуването. Става дума за гранични проверки, а не за проверки на гласуването. Край. С 32 на 29 гласа, един въздържал се, се приема. 177 за, против въздържал се, приема с 178 за. Против въздържали се, приема с 180 за. Против въздържали се. Пак да проверим. Край на гласуването. Господин Пленкович трябва да дойде и да поеме, аз трябва да си тръгна. Трябва да си хвана самолета, трябва да тръгвам. Господин Пленкович да поеме, моля. Ту, ту. Okay. Good morning. We continue. Uh, 179. Продължаваме. 179 uh, за, против, въздържали се. Отхвърля се. Аз съм с впечатление, че всички са против измененията с Акорафа. А да приложим ли същата система, която приложихме към Шафхаузер, към измененията на Сакорафа? Доста са. Order... Остават ни само четири страници. Нека да не смесваме а, е, нещата. Е, не, че Сакорафо е против, структурите са против. Не, 10 страници всъщност не остава. Добре. Добре. Да гласуваме това предложение на господин Галер. Нямам е, списъците за гласуване на всички групи. Вие трябва да прецените. Господин председател, от кога е позволено да се прави такива неща? А, ние внасяме изменения, изготвя се списък за гласовете, гласуваме изменения по изменения. Не може да се работи по този начин. We will continue the vote as it was. Добре, значи продължаваме да гласуваме така както бяхме почнали. Продължаваме да гласуваме по списъка. Така 179 гласувахме вече. 33181 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34-183 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 182 за. Против. Отхвърля се. 184 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 185 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 С 31 на 27 гласа изменето се приема. 192 за, против, въздържали се. Не си вдигате ръцата, съжалявам. 192 електронно моля. 192 се отхвърля с 24-34 гласа. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 194 за, против, въздържали се. Провер... Проверяваме. Резултатите са близки. Край на гласуването. 32-27 гласа за. Минаваме 195 за. 195 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 197 за. Против въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 за, против, въздържали се, отхвърля се. 200 за, против, въздържали се. Проверка. Край на гласуването. 25 на 32 гласа. Отхвърля се. 199 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38 за. 38 за, моля. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 201 за. Против. Въздържали се? Бих казал, че се отхвърля, но трябва да проверим. Край на гласуването. 23 на 36 гласа отхвърля се. 202 за. Против. Въздържали се. Не си вдигате ръцете, съжалявам.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 Which one was that? 210. 210 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40, 211, 212 за, против, въздържали се, нека да направим проверка. Край на гласуването. 33 гласа за, 25 гласа против. Приема се. 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. 214 за, против, въздържали се. Мисля, че беше отхвърлено, нека да го проверим. Прекратете гласуването, отхвърля се. 22 гласа за, 36 гласа против. 215 за,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 въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, въздържали се, отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, нека да направим повече. 227. Край на гласуването. 23 гласа за, 34 гласа против, отхвърля се. 228 за, против, въздържали се, отхвърля се. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, приема се. 232 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 232. Край на гласуването. 29 гласа за, 28 гласа против. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 236 за, против, въздържали се, отхвърля се. 234 за, против. Някои гласуват и за и против. Моля да направим проверка. Sorry. Two, three, four. 234. Uh, Изменение, господин Бан Close. Край на гласуването.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 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 244. Край на гласуването. 23 гласа за, 35 гласа против, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да направим проверка? Мисля, че беше ясен резултата.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 30 гласа за, 29 гласа против. Изменение 45, 251 за, против. Кой е против? Отхвърля се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 е но 254 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 255 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 256 за. Против. Говоря на английски, по-лесно ме чувате. I'm sorry?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 361 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48-263 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 48-263. за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка. Изменение 262. няколко човек трябва да гласуват. Край на гласуването. 22 гласа за, 35 гласа против. 264 за, против, въздържали се. Какво бихте казали? Нека да направим поверка. 264. Closed. Край на гласуването. 35 гласа за, 22 гласа против. Приема се. 49 за, Извинете, то отпада. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 267 за. Против. Въздържали се. Социалистите за или против гласувате? В такъв случай се приема. Проверка на 267. They are very divided, yeah.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 въздържали се, отхвърля се. 283 за, против, въздържали се, отхвърля се. 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. 285 за, против, въздържали се, отхвърля се. 286 за, против, въздържали се, отхвърля се. 287 за, против, въздържали се, отхвърля се. 200 съвсем ясно го отхвърлихме. 288 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по него. Положението е съвсем различно. Край на гласуването. 31 гласа за, 25 гласа против. Приема се. 289 за, против, въздържали се, отхвърля се. 290 за, против, въздържали се. Бих казал, че се приема, но нека да проверим. Изменение 290. Край на гласуването. 30 гласа за, 25 гласа против. 291 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Край на гласуването. 23 гласа за, 33 гласа против, отхвърля се. 292 за, против, въздържали се, приема се. 293 за, против, въздържали се, да направим проверка. 293. Край на гласуването. 24 гласа за, 34 гласа против. Отхвърля се. 294 за, против. Въздържали се. Предполагам, че гласът е същият. Отхвърля се. 295 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 296 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 297 за, против въздържали се, приема се. 298 за, против, въздържали се, отхвърля се. 299 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 301 за, против, въздържали се, отхвърля се. 302 за, против, въздържали се, отхвърля се. 303 за, против, въздържали се, отхвърля се. 304 за, против, въздържали се, нека да направим проверка. Closed. Край на гласуването. 29 гласа за, 28 против. 305 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно. Край на гласуването. 24 гласа за, 33 против. 306 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно и това е изменение. Извинявам се. Големите политически групи гласуват различно, не винаги е ясно. 306. 23 гласа за, 31 против. Отхвърлен. 307 за, против, въздържали се, отхвърля се, 308 за, против, въздържали се, отхвърля се, 309 за, против, въздържали се, отхвърля се. 310 за, против, въздържали се, нека да проверим. Гласувайте, моля, за 310 изменения. Край на гласуването. 29 гласа за, 29 против. И още един глас за, така че се приема. 311 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 312 за, против, въздържали се, отхвърля се. 313 за, против, Нека да проверим същото е положението. Край на гласуването. 23 гласа за, 34 против, отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Триста и 20 предложени за, против, въздържали се, приема се. 321 за, против, приема се. 323 за, против. Нека да гласуваме електронно. Още няколко човека трябва да гласуват. Благодаря. 23 гласа за, 34 против. Отхвърля се. 322 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61-325. За, против, въздържали се, отхвърля се. 324 за, против, въздържали се, отхвърля се. 326 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим електронно. Гласуваме за 326. Плюс гласа на Кати. Край на гласуването. 33 гласа за, 22 против. Приема се. 327 за, против, въздържали се, отхвърли се. 328 за, 328 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Не стана много ясно. 328. Край на гласуването. 24 гласа за, 33 против. 329 за, против, въздържали се, отхвърля се. 330 за, против, въздържали се. Приема се. 331 и 332 за, против, въздържали се, отхвърля се. 333 за, против, Въздържали се. Нека да проверим. 333. Край на гласуването. 30 гласа за, 27 против. Приема се. 334. 334 отпада. 62-335. За, против, Извинявам се. Гласуваме 337. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 338. За. Против. Въздържали се. Приема се. 63 339 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 340 за. Против. Нека да гласуваме електронно. 340. Край на гласуването. 25 на 28 отхвърля се. 341 за, против, въздържали се. Тук трябва да гласуваме електронно за 341 изменение. Благодаря. 25 на 32 гласа. 342. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 343 за, против, въздържали се. Трябва да гласуваме електронно и 343. 333 на 26 гласа против. Приема се. 344 за. Против. Въздържали се. Бих казал, че се приема. 345 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 346 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 347 за против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 351 за, против, въздържали се, отхвърля се. 352 за, против, въздържали се, отхвърля се. 353 за, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 67-361. За, против, въздържали се. Приема се. 362. За, против, въздържали се. Приема се. Тук ще гласувахме 362 предложение. То, се беше, то беше прието. Компромис 15 за, против, въздържали се. Приема се. 365 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно 365. Край на гласуването. 20 гласа за, 28 против. 366 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 367 отпада, 368 за, против, въздържали се, приема се. 70, 370, 371 за, против, въздържали се, приема се. 372 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към точка преамбюла. 72 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за. Няма да проверяваме електронно. Гласуваме 73-то изменение. Няма да гласуваме електронно 72. Беше ясно. 73. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 74 за, против. Въздържали се. Приема се. 75 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 76 за, против. Въздържали се. Приема се. 77 за, против. Въздържали се. Нека да проверим 77. Е, на гласуването 23 гласа за, 33 против, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 3,85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. Няма да гласувам електронно, защото според мен беше ясно. Знам, че от вашето място може да не се вижда, но аз виждам. Гласувам 86-то изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 4 за, против, въздържали се. Приема се. 6,89 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 7 за, против, въздържали се. Приема се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8,91 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно това изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с 35 гласа. 92 за, против, въздържали въздържали се. Нека да гласуваме електронно, не беше ясно. 36 гласа за, 20 против. Приема се. 9. 93-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме 98 изменение. Тридесет гласа за, 26 против, приема се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване, всички изменения електронно. Край на гласуването. Приема се. Дълго гласуване. Pozdravljam. Okay, dear colleagues, could you please uh, take your seats for, to leave because... Скъпи колеги, моля да заемете местата си, онези, които искат да напуснат, да излязат от залата, защото очакваме господин Звездич да влезе. Could you please take your seats and those who want to have a chat, they can either Можете ли да заемете местата си, а онези, които искат да напуснат да го направят тихо, защото искам да премина към точка 5 от дневния ред, а именно размяна на мнения с председателя на Министерския съвет на Босна и Херцеговина при премиера Звездич. Поздравлям и наша колегица. Добре дошъл. Поздравявам ви в комисията по външни работи. работи. Поздравяваме ви и ръководителката на постоянното представителство в Европейския съюз. Вие сте тук няколко месеца след като Босна и Херцеговина подаде официална кандидатура за членство в Европейския съюз и няколко дни преди комисията по външни работи да посети Сараево и Мостър. Следим положението а, и искаме да видим как напредват реформите. Искаме също така да видим как ще бъде взето е, формалното решение за присъединяване към Европейския съюз. Европейската комисия също ще излезе с становище. Знаем, че решението винаги е много деликатно. Всички страни членки трябва да дадат своето съгласие и ако резултата е положителен, аз много ще се радвам, ако това стане още по време на холандското председателство. Ако ли пък не, от 1 юли словашкото председателство ще вземе решение. Ако решението е положително, всички а, институции в Босна и Херцеговина ще бъдат окоръжени да проведат всички, включително и най-сложните и трудни реформи, но така е във всяка една държава, която желая да се присъедини към Европейския съюз. Споразумението за стабилизиране и асоцииране, което влезе в сила преди една година, беше изключително важно. Доколкото знам, има голям напредък по отношение на връзките с Хрватска. Може да кажете няколко думи за това. Може също така да ни разкажете как работи координационният механизъм по европейските въпроси. От няколко години се говори по този въпрос и той е много важен за вашата работа. Ще ви дам веднага думата за 10 на 15 минути. Обикновено така процедираме. Много съжалявам, че се забавихме, тък му завършихме едно дълго и сложно гласуване. Е, заповядайте, мисля, че ще ви зададат интересни въпроси. Уважаеми дами и господа, велика ми е част и задоволство, що съм днес. Уважаеми госпожи и господа, за мен е голяма чест и голяма радост, че днес имам възможност да говоря пред вас. Гледам на вашата подкрепа като на вашата покана като допълнителна подкрепа за Босна и Херцеговина по пътя към Европейския съюз. В началото искам да подчертая, че Босна и Херцеговина изцяло работи за европейската си интеграция и това е политически приоритет за страната. Разбира се, има регионални предизвикателства и предизвикателства свързани с а, сигурността, например терористичната заплаха в Босна и Херцеговина. Така че за нас няма друга альтернатива, освен европейската и евроатлантическата интеграция. За нас обаче от особена важност е и скоростта, с която ще постигнем нашите цели. Демократичната, съдебната, инфраструктурната и други а, реформи а, ще бъдат необходими за постигането постигането на тази цел. Скоростта а, на нашето присъединяване знам, че ще зависи от напредъка на нашата страна. Позволете ми да почета още веднъж това, което многократно съм казвал. Европейският път на Босна и Херцеговина, колкото е труден да изглежда в момента, е единствения път за нас. Уважаеми госпожи и господа, след няколко години забавяне по този път, Днес пред нас се открива нова перспектива за присъединяване към Европейския съюз. Това дава тласък на развитието. Британско-германската инициатива също има за цел да ускори нашата интеграция искам да кажа от името на Министерския съвет, част от който съм, че благодаря за тази инициатива, защото чрез тази инициатива вие променихте приоритетите пред нашата страна и поставихте фокуса върху обществено-политическите реформи, които ще подобрят жизнения стандарт на нашите граждани. Показахте, че това е единствения път. Това създаде положителен климат и допринесе за стабилността в страната, на което ни отговаряме с положителна политическа воля. Изцяло сме поели по пътя на европейската интеграция. Има обща декларация на всички политически сили в Босна и Херцеговина, президентството, парламента и е представителите на правителството. Всички се задължават да проведат реформи в рамките на предприсъединителния процес. За кратко време на всички равнища направихме всичко, което смятаме за необходимо, за да тръгнем по пътя на европейската интеграция. Става дума за изключително трудни, понякога дори болезнени реформи, които ще променят нашето поведение като държава, но политическите и обществените промени са посветени на една единствена цел, а именно присъединяването към Европейския съюз. Министър-председателя заедно с цялото правителство успяха да класнат напред европейската интеграция. Настоящия мандат на нашето правителство а, е един истински ренесанс на присъединително, съживяване на присъединителния процес. Това беше историческа стъпка по пътя към Европейския съюз и беше започната нова глава на отношенията между нашата страна и вашите държави. Солидарност, върховенство на закона, равенство в обществото са само някои от стълбовете, е, е, върху които е, е изграден Европейския съюз. А, подаване на официалната си кандидатура Босна и Херцеговина ясно заяви, че иска да бъде част от голямото европейско семейство. За това трябва бихме искали а, нашите искрени усилия и всички мерки, които ще вземем, да получат признание, за да може след това да бъдат взети още мерки. Имам предвид а, а, анкетата за Босна и Херцеговина – Това е нещо много важно за нашия статут на страна кандидатка. За вас това е, е, е технически документ, но за Босна и Херцеговина и е, нашите граждани е, една подобна анкета е изключително важна. 80% от е, нашите граждани желаят да се присъединим към Европейския съюз, така че присъединяването е важна стъпка към е, е, стабилността и напредъка в Босна и Херцеговина. Напредъка, който а, м, постигнахме. А, ще ни накара да продължим а, а, усилията и ще започнем работа и по механизма за координация. Ще започнем работа и по, по економическия дневен ред, който беше прият през 2015 година на всички правителствени равнища. Този план съдържа множество економически реформи и реформи в съдебната система. През октомври 2015 година приехме и подробен план план за действие за реализиране на въпросния дневен ред. На равнище министерства също са взети редица мерки, които следва да допринесат за стабилността в страната. Тези мерки са необходими за социално-економическото възстановяване на страната и обществото като цяло с, с една а, голяма цел, а именно осигуряване благоденствието на гражданите. Важна е стабилността и реформата в съдебната система. По този въпрос водим диалог. Имаме и стратегия план за действие за борба с тероризма, всички форми на екстремизма и план за действие за борба с корупцията. Междувременно са прияти и необходимите закони, например наказателен кодекс и още множество закони, които е, имат за цел да стабилизират и да регулират е, економическия сектор, данъчния сектор е, и така нататък. Искам да подчертая, че е, че благодарение на проведените реформи нашата економика през последните години се възстановява. 2,9% е ръста на брутния вътрешен продукт през миналата година. Заетостта нарасна с повече от 2%. 2% е, е ръста на износа, а външно-търговския дефицит намаля с 9%. Е, в сектора на туризма растежът е 20%. констатираме в производството износа в ключовите е, е, е, браншове, селското стопанство и туризма, констатираме развитие. Е, продуктите, които произвеждаме, са разпознаваеми е, в региона. Седемдесет и два процента от външно-економическото ни сътрудничество е с Европейския съюз на основата на протокола за стабилизиране и растеж. Започнахме работа по този протокол, който беше прият преди присъединяването на Хрватска. Когато се водят такива преговори, за нас предизвикателството е голямо, но и отговорността е голяма. Е, тук става дума за някои економически аспекти, но аспекти на селското стопанство. Всичко това е, е свързано и с редица политически мерки, тъй като изпълнението на споразумението за асоцииране и стабилизиране поставя въпроси, които са отрешаващо значение за нашето присъединяване. Преговарящите екипи винаги са работили до този момент по изготвяне на общо решение, завършена е техническата част от преговорите. Надявам се, че тези преговори скоро ще могат да бъдат приключени, за да може ясно да покажем а, колко а, много държим на европейската интеграция. Иначе, относно механизма за координиране, с, координация с Европейския съюз. Този механизъм е, е част от работата на всички равнища в Босна и Херцеговина, за да може да се подобрят е, процедурите. За тази цел е, съм имал множество заседания с регионите и Сърбия за да можем да а, започнем да работим по изпълнението на всички а, изисквания, така че Република Сръбска да стане част а, от а, а, този механизъм. Надявам се да продължим работата по механизма със същата динамика, а, както е до този момент. Най-важните приоритети на Министерския съвет са следните. Включването, върховенството на закона, борбата с тероризма и, разбира се, регионалното сътрудничество. Още нещо е много важно за нас. Е, именно плана за действие за присъединяване на Босна и Херцеговина към НАТО. Желаем благоденствие в Босна и Херцеговина и колкото и големи да са предизвикателствата пред нас, се радваме, че можем да покажем немалък напредък. Предизвикателството и заплахите в световен мащаб ни показват, че трябва да се борим срещу тероризма и в рамките на нашата страна. За тази цел беше прият закон за борба с тероризма и всички форми на корупцията. Намираме се в процес на координация. чрез е, обмяна на информация с разузнавателните е, е, служби. Продължаваме работата по стратегията. Всички бяхме потресени от терористичните атаки в Париж, Брюксел и Истанбул и от големия брой на жертвите. Борбата срещу подобни ексцесии трябва да се води и от нас, тъй като те заплашват международната сигурност и мира. Сега трябва да заздравим нашите структури и да вземем мерки, за да можем да включим и религиозните общности, които да участват в борбата с тероризма. Добрите съседски отношения също са един от най-важните приоритети във външната ни политика. Отрешаващо значение са те за бъдещото ни развитие и економическия напредък. Е, Босна и Херцеговина е силно заинтересована е, в Западните Балкани да има мир. Е, затова ние, заедно всички останали държави в региона, носим отговорност и трябва да работим и да си сътрудничим. През последните години успяхме да постигнем успехи в добросъседските отношения с преките ни съседи. За първи път беше проведено съвместно заседание на Министерския съвет на Босна и Херцеговина с партньори, с съответните партньори от Сърбия. По въпроса на европейската интеграция работим с Хрватска Предстои ни съвместно заседание е, с хрватското правителство и правителството на Черногора, с които също поддържаме добри отношения. Беше подписано споразумение за границите е, в Виена. Искам да почетая, че Европейския съюз е, е, изигра голяма роля в регионалното сътрудничество. Българската кабина е, се извинява на това място а, е, при прекъсва превода. Е, Имајући посебну виду да е Берлински процес сказао јаку политичку подршку у европској перспективи Западног Балкана. У ситуацији када се чини да много већи проблеми у сусједству Европске уније, potiskuju Zapadni Balkan u drugi plan. Drago mi je da nam je i putem ovakvih procesa saradnje jasno stavljeno znanje da su nam vrata Europske unije i dalje otvorena. Imajući u vidu značaj koji Bosna i Hercegovina pridaje i berlinskom procesu i agendi Europske unije za povezivanje, Vijeće ministara je pokrenulo niz aktivnosti u cilju dobrih priprema za učešće Bosne i Hercegovine na samitu u Parizu u julu ove godine, gdje očekujemo prihvatanje naših brojnih projekata iz tri važne za nas, iz tri važna sektora, sektora transporta, energije i okoliša. Kao što i sami znate, Bosna i Hercegovina je prošle godine predsjedavala Komitetom ministara Savjeta Europe. Ovo je jako važno za nas jer u situaciji kada je Europa bila u jeku izbjegličke krize pokazali smo sposobnost da postanemo značajan i konstruktivan subjekat, a ne samo objekat na europskoj političkoj sceni. Kao jedan od glavnih rezultata ovog predsjedavanja je bila ratifikacija dodatnog protokola na Europsku konvenciju o sprečavanju terorizma koja se odnosi na strane terorističke borce. To govori o ozbiljnosti, odgovornosti i spremnosti Bosne i Hercegovine da sasvim kredibilno realizira svoje zadatke. I na kraju, poštovane dame i gospodo, budite uvjereni da je Bosna i Hercegovina u potpunosti posvećena reformskim procesima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 Posebno želim naglasiti da smatramo da na dostavljanje upitnika Bosni i Hercegovini ne treba gledati kao na nagradu, već kao na podršku i podstrek da se proces europskih integracija u Bosni i Hercegovini dodatno ubrza. Ovu tvrdnju potkrepljujem činjenicom da smo mi u Bosni i Hercegovini svjesni važnosti postojećeg zadatka već pokrenuli aktivnosti u vezi sa pripremom odgovora na pitanja iz upitnika Europske komisije. Želim da iskoristim ovu priliku i da vam se zahvalim na objektivnosti i poštovanju, poštovanom radu prilikom izrade rezolucije, te na podršci ukupnom reformskom putu i putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji, koja je nedvosmisleno sadržana u dokumentu, a posebno na pozivu vijeća upućenom kroz rezoluciju da se što je moguće preispita zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Želim naglasiti da nam je izuzetno važna podrška koja dolazi iz Europske unije, ali je sasvim jasno da najviše zavisi od nas samih. Ipak mi to ne možemo raditi bez vaše pomoći. A sa vašom jasnom podrškom EU perspektiva Bosne i Hercegovine je potpuno i pozitivna i izvjesna. Još jednom se zahvaljujem na ukazanoj prilici da vam se obratim, želeći pritom da naglasim važnost ovakvih susreta. Mislim da je neophodno ovakve susrete organizirati što češće, naročito u narodnom periodu, koji smatram ključnim za proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pažnju. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Evo, sukladno sa vašom profesijom i velikim političkim iskustvom, nadam se da ćete u ovom mandatu biti pravi arhitekt ovih dinamičnih izazova koji su pred Bosnom i Hercegovinom glede daljnjeg procesa europske integracije. Sa vama su zastupnici, evo vidim, svi vrlo predani i angažirani, to su do sada pokazali da pomognu Bosni i Hercegovini, da zaista bude jedna od onih zemalja jugoistoka Europe čija će europska dinamika biti brža nego što je bila do sada i mi smo tu da vam pomognemo, a na vama je naravno da budete predvodnik reformskog procesa.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 i više ne možemo govoriti o novom pristupu. On izlazi iz svoje politički eksperimentalne faze, on čak izlazi iz početne faze svoje realizacije. Moje pitanje, da li kao prvi čovjek izvršne vlasti, kao glavni operativac te vlasti, da imate osjećaj da je nakon tih godinu i pol dana Bosna i Hercegovina postala jedinstvenija makroekonomska cjelina, budući da još uvijek koliko sam informiran, nije moguće donijeti važne državne strategije, pogotovo u sektoru energetike i u sektoru transporta, koje su naprosto neophodne da bi se ne samo fizički nego politički pojačala ukupna infrastruktura same države. I drugo pitanje, čitam BH Tisak, prepoznali ste gorući problem u Bosni i Hercegovini u izrazito visokoj nezaposlenosti mladih ljudi. Dapače, sugerirali ste da taj problem mora biti prioritetan na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. Činjenica je da ovoga trenutka mladi su u poslovnoj zajednici na neki način diskriminirani. Ukazali ste da doista njima treba na neki način povjeriti tu gospodarsku stimulaciju ili obnovu Bosne i Hercegovine, jer, se radi o najinovativnijem dijelu stanovništva. Moje pitanje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 Ja bih želio nešto malo više čuti o tom gospodarskom rastu, na, na kojim temeljima on počiva i koliko je on stabilan, koliko se možemo nadati da će taj pozitivan trend gospodarskog oporavka Bosne i Hercegovine biti nastavljen. Hvala lijepo. Hvala kolega Radoš. Sada im riječ kolegi Kouzo Permur. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo quería hacerle una pregunta sobre algo que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 Čuli smo sve podatke, obzirom da znamo da je socioekonomska situacija fragilna, da je industrija slaba, to smo sve znali, ali smo sad čuli neke pozitivne pomake kao rast BDP-a, također 18 tisuća novih radnih mjesta i moram priznati da sam iznenađena tom činjenicom i dobro je da bi bilo da nam odgovorite na kojim elementima temeljite taj aktualni gospodarski oporavak koji je neophodan zapravo i koji je sada postao prioritet kao što ste rekli da su se promijenili prioriteti očito su se promijenili prioriteti i ekonomsko socijalna situacija je došla u prvi plan. ali da ne bih duljila i ponavljala sve ovo što znamo imam jedno konkretno pitanje a odnosi se na republiku srpsku. budui da ste rekli da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 odnosno mislim da za gospodinu Predu i za gospodina Kana mogu dati jedinstveni odgovor, pošto su oba pitanja bila vezana usko za izbore u Mostaru, koji, je, koji su zaista vrlo aktuelna tema i u Bosni i Hercegovini. E, dakle, kompletan proces e, prijedloga rješavanja problema izbora u Mostaru e, vodilo, vodio je parlament Bosne i Hercegovine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 varijante, da li će grad imati jednog gradonačelnika ili gradonačelnika i njegova dva zamjenika ili možda tri ako se uzima u obzir tri naroda plus ostali koji će se rotirati i koje će nadležnosti oni imati. Dakle, zaista ne postoji opasnost da ćemo se značajno vratiti unazad nekim rješenjem koje bi podijelilo, podijelilo sam grad. Ide se ka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 ja moram kazati da su, da je obnovljeni pristup Europske unije, ali dokument koji smo usvojili poput ekonomske reformske agende, značajno ujedinio ekonomsko tržište i pretvorio ga u jedinstvenu cjelinu u Bosni i Hercegovini. Došlo je do harmonizacije niza zakona između entiteta i entiteta sa Bosnom i Hercegovinom. Bosna i Hercegovina više nije rascjepkano tržište, govorimo o sve jedinstvenijem ekonomskom prostoru, ali naravno i našoj spoznaji i spoznaji onih koje vode različite nivoje vlasti da moramo ići i u dalju harmonizaciju i da poštujući ustavne, ustavne nadležnosti moramo imati cjelodržavne strategije ili akte na nivou Bosne i Hercegovine koji će nam prema međunarodnim inicijativama biti prezentori naših zajedničkih prioritetnih projekata. Mi u ovome trenutku radimo na dvije značajne strategije, to je strategija transporta i strategija energetike, kao i strategija okoliša. U fokusu nam je strategija transporta, koju ćemo završiti do samita u Parizu, dakle ona je u jednoj aktivnoj fazi svoje izrade na način da će odražavati prioritete Bosne i Hercegovine kada govorimo o međudržavnom saobraćaju, međuentitetskom saobraćaju, ali nećemo bježati od toga da se u njoj da u njoj se mogu pronaći i prioriteti nivoa vlasti, dakle prioriteti jednog, drugog entiteta ili kantona ili bilo koje druge cjeline, ako govorimo o nekim za nas važnijim projektima. Da ne ulazimo u detalje zbog drugih, ali vi poznate situaciju, recimo putni pravac Lašva-Travnik, za nas je toliko važan da će možda biti među pet prvih prioriteta u transportnoj strategiji Bosne i Hercegovine. Iako se radi o lokalnoj brzoj, brzoj cesti, ali rješava bezbroj ekonomskih, društvenih pa i političkih problema. Dakle, na prvo pitanje mogu reći da smo značajno napravili napredak u razumijevanju bitnosti jedne nove inkluzije i koherentnosti unutar BiH. A što se tiče nezaposlenosti mladih ljudi, to ja uistinu smatram ključnim makroekonomskim problemom Bosne i Hercegovine. Nezaposlenost Bosne i Hercegovine je negdje oko 24,5% nova, ali je unutar te nezaposlenosti nezaposlenost mladih ljudi skoro 60%. I zato je to najveći problem i zato insistiram da se u bilo kom aspektu zapošljavanja bez obzira da li to rade privatni poslodavci ili se radi kreditnim sredstvima, da prioritet i preferenciju imaju mladi ljudi do 35 godina starosti. Mi smo prije par mjeseci proveli jedan projekat u Federaciji Bosne i Hercegovine, izdvojeno je 50 milijuna konvertibilnih maraka za zapošljavanje isključivo ljudi mlađih od 30 godina. Na takav način zaposlit ćemo i već se prijavilo negdje oko 7.000 mladih ljudi i nastavit ćemo s tim projektima. Ja sam od Svjetske banke na razgovorima u Washingtonu od kredita koji, petogodišnjeg kredita od 750 milijuna dolara, isključivo tražio da se značajan dio sredstava osigura za jeftine, povoljne kreditne linije za razvoj malih i srednjih preduzeća u onim oblastima koje su interesantne za Bosnu i Hercegovinu, ali da isključivo ta linija bude za zapošljavanje mladih ljudi ja očekujem da ćemo u svakoj od narednih pet godina minimalno po 50 do 70 milijuna dolara imati odvojeno isključivo za tu namjenu. Dakle, imamo pravi fokus za mlade ljude. Što se tiče pitanja gospodina Radoša, dakle, ekonomski rast je za nas vrlo kredibilan zato što je riječ o rastu koji je baziran na izvozu. Dakle, baziran je dominantno na izvozu na povećanju konkurentnosti i kvalitete naših proizvoda, a njihova proizvodnja je opet bazirana na domaćim i prirodnim pa i kvalificiranim ljudskim, ljudskim resursima. Dakle, govorimo o značajnom porastu onih grana koje predstavljaju jedan od bitnijih sektora u Bosni i Hercegovini. Recimo, drvna industrija ima, je najbrže rastuća industrija u čitavoj regiji. Prošle godine smo izvezli preko 520 miliona eura proizvoda iz oblasti drvne industrije, preko 300 milijuna eura iz oblasti namjenske industrije. Nalazimo se među prvim vodećim zemljama u jugoistočnoj Europi po proizvodima iz oblasti autoindustrije, tekstila, obuće, a da ne govorim velikim izvoznicima kao što je bruto izvoz električne energije i onih elemenata koji su za nas bitni. Ponavljam, nalazimo se među deset zemalja sa najbržim rastom turističkog sektora na planeti. Dakle, turističkog. Dakle,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 je obnovljeni pristup Europske unije ka Bosni i Hercegovini su potpisali lideri svih političkih partija u Bosni i Hercegovini, bez obzira da li su vladajuće ili opozicijene. Usvojilo ga je predsjedništvo, usvojila su ga oba doma parlamenta, usvojilo ga je vijeće ministara. Ne postoji ni jedna zvanična izjava bilo kog dužnosnika sa bilo kog nivoa vlasti, pa ni iz Republike Srpske, koja nije išla u pravcu podrške procesu evropskih integracija da li je on u nekim segmentima više deklarativan nego što je suštinski bitan, moguće zato što još uvijek postoje obstrukcije u ubrzanoj dinamici eurointegracija i recimo evo skoro osam mjeseci raspravljamo i analiziramo mehanizam koordinacije, sad smo evo u završnoj fazi, ali imamo dakle tu jasnu opredjeljenost, vjerojatno da postoji prostor za širu diskusiju o tome koji na kakav način razumijeva europske integracije da, i, i koji na kakav način doživljava to u vidu jačanja prije svega države Bosne i Hercegovine. E, I imamo pitanje gospodinu Kalanu, sam odgovorio zajedno sa gospodinom Predom. E, gospodin e, iz naš iz Slovenije je samo jedna mala u parlamentu se kaže ispravka krivog navoda u Bosni i Hercegovini ne postoji bošnjački jezik, postoje tri jezika bosanski, srpski i hrvatski. To je zvančno po Ustavu Bosne i Hercegovine. Kad govorimo o ekstremizmu u Bosni i Hercegovini, ja moram reći da smo napravili značajne iskorake u borbi protiv svih oblika ekstremizma i terorizma. Bosna i Hercegovina je bila prva, jedna od rijetkih zemalja koja je u svoj krivični zakon ugradila odredbu dakle da se oni koji se vraćaju sa ratišta kažnjavaju kaznom zatvora u Bosni i Hercegovini i mislim da smo jedinstveni po tome da je islamska vjerska zajednica u Bosni i Hercegovini usvojila deklaraciju kojom se jasno protivi odlasku na bilo kakva strana ratišta, osuđuje takve, takve postupke, osuđuje terorizam i ekstremizam i bila je pokretač zatvaranja svih onih dijelova unutar sustava koji nisu pod kontrolom islamske zajednice kao organa koji u Bosni i Hercegovini je prisutan već 128 godina i koji ima svoj ustav i koji poštuje domicilne zakone. Dakle, ponavljam da su auditi svih međunarodnih institucija i meritornih pojedinaca vrlo jasno kazali da imamo ozbiljne pozitivne rezultate u borbi protiv ekstremizma i terorizma. S tim ćemo nastaviti i da završim, to je za nas jako važno, jer mi u regionu Zapadnog Balkana, ili ja više volim to nazivati jugoistočnom Europom, imamo namjeru da održimo stabilnost regiona, jer to je preduvjet našeg i europskog i ekonomskog puta. Zato imamo dobru saradnju između premijera zemalja Balkana i između vlada